Следващото заседание е утре, вторник, 20 ноември, от 8.30 до 12.30. След това тържествено заседание и продължаване на гласуването от 15 до 24 часа е след обедното и нощното заседание.